програмата за развитие от Доха с оглед на 10-та конференция на Министерско равнище на Световната търговска организация. Давам думата първо на комисар Мал, Мал, Малмстрам. Благодаря ви, уважаеми дами и господа. Остават само три седмици до 10-та конференция на Министерско равнище на Световната търговска организация в Найроби. Това е 23-та годишнина от първата конференция, проведена в Африка. Това е конференция, която се провежда в критичен момент за Световната търговска организация. Може би да изчакам малко. След успеха на последната подобна конференция в Бали и а, а, приемането на споразумението за улесняване на търговията бяха приети други споразумения. Европейския съюз работи много усилено по този въпрос. За съжаление, много държави не успяха или нямаха желание да а, а, подобрят субсидиите, които дават на своите а, фермери. Ние трябва да освободим Световната търговска организация от ограниченията през последните години. Конференцията трябва да вземе решение и да реши какво ще прави след това. В Женева работим е, интензивно, за да се ориентираме към три възможни резултата, които са постижими. Първия е да се стремим към споразумение за а, подкрепа на земеделския износ, заедно с правителството на Бразилия и няколко други държави на СТО, Европейския съюз внесе официално предложение за е, комплексно решение на експортните субсидии, експортни кредити Това е добра основа за обсъждане, за компромис, също така показва положителните ефекти на реформите, които провеждаме тук в Европейския съюз, без които няма да бъде възможно да постигнем едно съвместно селско-стопанско предложение в, заедно с Бразилия. По това работим в Женева. На второ място искаме да постигнем а, нещо за най-бедните и най-уязвимите членове на СТО. Например, без митни квоти за памука. И третото нещо е резултат, който подкрепя възможностите за прозрачност. Необходимо е споразумението за бъдещото развитие на Световната търговска организация след конференцията. Това ще бъде едно предизвикателство. Интересно е и, и това е много важно. Въпросите могат могат да се решават само чрез много странни решения, особено на регулаторните въпроси. Трябва да подходим към тези проблеми с свежи идеи, тъй като старите резу... подходи не дават резултати. И държавите трябва да поемат по-големи отговорности. Същевременно трябва да се стремим да направим така международната конференция да отвори организацията към нови проблеми, за да може членовете на СТО да обсъждат въпросите в по-малки групи на заинтересовани страни. Това е изключително важно, ако искаме Световната търговска организация да остане в центъра на световната търговия. Господин председателю, уважаеми евродепутати, е, предстоящата конференция ще бъде много важно събитие, много високо ценя сътрудничеството ни, интереса на Европейския парламент и очаквам вашата делегация, за да може наистина да имаме много полезна конференция. Благодаря, госпожо комисар. Сега преминаваме към изказващите се от името на политическите групи, от името на ЕНП. За две минути господин Салба Бидеган. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Позволете ми първо да по поздравя съдокладчика господин Ланге за много ползотворното сътрудничество, както и госпожа комисара и нейния екип за извършената от тях работа, която доведе до създаването на доклада в е НП. Винаги сме говорили в полза на многостранния подход и за създаването на а, такъв климат, Световната търговска организация има много голямо значение, както показва и споразумението улесняване на търговията. Опитваме се да подобрим финансовото положение на някои държави членки, защото няма съмнение, че възможности за търговия ще доведат до а, економическо развитие, което е подкрепено от множество множество примери. Е, Конференцията на министерско равнище в Найроби, както каза комисара, ще бъде повратен момент и ние всички се надяваме, че ще вървим в правилната посока. Необходими економически растеж, необходими са ни нови работни места. Не трябва да забравяме факта, че многостранният подход не трябва само да съществува а, сам за себе си, той трябва да бъде допълнен с а, а, многостранни регионални споразумения, либерализиращи търговията в света, а, ТПТ и споразумението с Меркосур са от изключително важно значение, повече от всякога, защото те могат да допълват, но и да насърчават работата на Световната търговска организация в онези сфери, в които многостранният подход – не може да се справи с това, което става. Председателя, благодаря сега от името на социа... социалистите и демократите, господин Ланге. Първо искам да благодаря на моя съдокладчик, господин Залба. Аз се питам а, дали в Найроби бяха загасени светлините за Световната търговска организация. Защото а, а, в Нероби не се говори за развитието. Аз мятам, че както Световната търговска организация, така и крагадоха могат да продължат да се развъват. Това не може да стане, ако а, нямаме положително а, отношение към кръга Доха в хода на преговорите. Някои казват, че а, кръга Доха е в миналото. Трябва да говорим за теми като електронната търговия, инвестициите, валутни спекулации и така нататък. А, да, ако направим така, колеги, разединението ще продължи и ще се задълбочи. Затова, скъпи колеги, нека да продължим с многостранния подход а, и да дадем положителна оценка на кръга Доха. Разбира се, че имаме нужда от гъвкавост, имаме нужда от възможности за сключване на двустранни споразумения и така нататък. Но развитието трябва да стои на преден план и това се вижда особено ясно на фона на миграционните потоци. Е, напълно ясно е, че е, развиващите се страни не са е, еднакви помежду си. Също така имаме и бързо развиващи се економики, с които трябва да се съобразим. Председателят за ЕКАРЕ госпожа Макларкин за две минути. Аз мисля, че трябва да се дадат възможности на нашите млади хора, е, които живеят в глобализиран свят. Нашите граждани искат да се премахнат е, търговските бариери. Следователно, е трудно да скрия разочарованието си от липсата на напредък преди 10-та министерска конференция. Вероятно ще бъде една конференция, която няма да може да доведе до добър резултат. Дневният ред на Дох се провали а, с много важни проблеми. А, които са включени в нея например, с селско-стопанските проблеми. Важно е да се отчитат също така и някои от другите амбиции, като, например, усилията да се направи така, че разви, държа, развиващите се държави да имат по-добър достъп до економическа помощ и економическо развитие. Вместо това, ние искаме, а, и, а, ние, ние трябва да се съгласим да постигаме напредък само а, там, където може да да постигнем споразумение. Следователно, ни трябва нов дневен ред, който да не е свързан с провалите в миналото и който може да изгражда отдолу нагоре, за да може Световната търговска организация да бъде разглеждана като организация, която се грижи за интереса на своите членове. Иначе проблемите ще продължават да съществуват на двустранно и многостранно равнище в нашия глобализиран глобализиращ със свят. Европейски съюз трябва да използва влиянието, което има, за да може да прокараме този многостранен дневен ред в полза на всички. Синкартон за вас от господин Карвал. Приемате ли синята карта? И втора също. Е, това е един пример е, колко малко е влиянието на Обединеното кралство върху економическите преговори, които се водят, госпожо Малстром. Е, ако това показва какво ще стане, ако ние се изтеглим от Европейския съюз, председателя, 30 секунди имате да отговорите на тази въпрос. Хората ще решат дали вярват, дали смятат, че трябва да останат членове на Европейския съюз или не. И ако наистина а, имаме тази възможност, ще можем да сключваме сделки. Но ние трябва да подобрим работата на всички и това да стане на а, равнище на Световната търговска организация. Председателят, благодаря. Сега от името на групата на Алте за две минути господин Такола. Господин председател, господин комисар, десетата конференция на Министерско равнище през декември е много важна за нас и тя ще покаже как дневния ред е, на Доха ще продължи да действа. Ние сме готови да продължим с преговорите за бъдеще по търговските споразумения, но а, с, ни е необходима нова основа, защото старите принципи не вършат работа. Трябва да бъдем по-активни активни. Не е, е, е вина на Европейския съюз, че не получихме достатъчно активна подкрепа. Трябва обаче да е, привлечем и други хора от гледна точка на международната търговия. Това е изключително важно, тъй като трябва да има глобални правила за търговията, за да може да се избегне фрагментирането. Според нас решението на въпроса за търговските споразумения е много важно, тъй като ние обсъждаме много важни теми. Дори да не можем да постигнем решение, ще продължим обсъжданията, но това ще бъде на базата на различни становища. Много е важно да се постигне напредък до следващата фаза, за да се обсъдят нещата по същество. Благодаря от името на ГУЕ години и половина господин Шаот. Госпожо комисар, господин а, а, председател, а, Малко преди коледа ще трябва да а, отидем в Доха на конференцията в Нароби а, и резултата ще бъде нищожен от тази а, конференция който отиде в Найроби е, е, с старите си концепции, е направо ще си загуби времето. 60 милиона беженци, които се движат по света, показват е, какви са грешките в световната търговска политика от основаването на световната търговска организация. Не може е, да опрекваме Индия, че счита изхранването на собственото си население за по-важно от е, търговията. Е, не, ние трябва да се съгласим с Паскалами, който казва, че световната търговска организация трябва да се интегрира и да работи за целите на правителствата и а, а, на народа водите, а не да се допуска да се стигне до там, че да могат да се набират терористи. В Найроби трябва да се случи основна смяна на курса. Е, трябва да се обсъдят е, правилата на световната търговия. Ни, нито повече, нито по-малко. Става дума за многостранната търговска система, на която трябва да кажем да, трябва да кажем да и на перспективите пред е, Доха. За зелените две минути и половина господин Бухнер. Заповядайте, господин Бухнер. Благодаря че ми давате думата. Моята политическа група се застъпва за справедлива търговия ние смятаме, че за да има такава търговия, трябва да има справедлив световен форум, в който търговските партньори, слаби и силни, да седнат на една маса и да търсят решения, от които да могат да се възползват всички. Ние в Европейския съюз очевидно сме силен партньор в тези преговори с много влияние ние не смятаме, че ще бъде в полза на по-слабите ни партньори, пък и на нас самите, да им наложим наше, нашия дневен ред. Световната търговска организация за целта има а, особено и диференцирано третиране за всички развиващи се страни с по-добри условия, които да им позволят, без да се а, е, излагат на опасността от а, е, голям внос от чужбина, да развиват собствената си економика. С нашата резолюция обаче вие настоявате развиващите се страни да бъдат разделени на категории. А, и да се отворят търговията на тези страни, които са успели през последните години да се е, е, развият. Ние категорично отхвърляме една система, която работи в полза на силните. Е, ние пледираме за многостранен подход е, е, в световната търговия, но също време нашата резолюция подкрепа споразумение от типа на ТИЗА, която подкопава дневния ред на Световната търговска организация, а не го допълва. това споразумение ние ще отнемем всякакъв стимул на богатите държави да гледат насериозно на кръга Доха и да работят с развиващите се страни. Не бива да допускаме кръга Доха да се превърне в кръг за безцелни преговори. За това ние сме внесли някои предложения за за изменение, за да може нашата резолюция да стане по-справедлива и по-обективна. Надяваме се нашите изменения да получат подкрепа. Благодаря, господин Бухнер. Има въпрос с синя карта от господин Етерич за вас. Приемате ли я, господин Етерич? Имате думата за 30 секунди. Благодаря, че а, сприехте картата. А, вие говорите за по-слабите партньори в развиващите а, държави. Не смятате ли, че това, което ги спъва, са търговските пречки, например, в а, общата селско-стопанска политика? Ако можехме да търгуваме свободно, бихме могли да търгуваме с развиващите се страни, а не да даваме помощи. 30 секунди, господин Бухнер, да отговорите. Нашата цел е, е да е, не предлагаме нашите сускостопански изделия при условия, които не са приемливи за развиващите се е, страни. Е, голяма част от двустранните споразумения пречат на това. Като цяло съм съгласен с вас, но това не засяга останата част от изказването ми. Председател, благодаря за ЕФДД за две минути в Дартмут. Благодаря, господин председател. Европейския съюз започна като протекционистична организация. Така беше, така и ще бъде. С Доха или без Доха Европейския съюз е пречка за свободна и по-свободна търговия. Да цитирам един пример, който беше цитиран преди малко. Европейска руския протекционизъм в производството на храни има преки последици, които вредят на развиващия се свят. Първо, европейските а, страни са затворени за износ на а, селско-стопански стоки. А, също така Европейския съюз въвежда а, а, дъмпинг а, и фермерите и а, произвеждащите храна извън Европейския съюз а, носят а, големи щеди. И хората, които по този начин а, са тежко засегнати, са сред най-бедните в света. Това не е справедлива търговия. Има и други последици. Европейския протекционизъм на Европейския съюз вреди на потребителите и в Европейския съюз. Потребителите тук трябва да плащат високи цени за храни, а не световните храни. Професор Патрик Нимфърт каза, че 8% от разходите за живот са с 8% по-високи от отколкото трябва да бъдат. В други държави членки, вероятно, числото няма да е много различно. Тоест, не само в моята страна. Раз, раз, пускането на Европейския а, митнически съюз може би ще бъде една благословие за Европейския съюз. Председателя, благодаря. Има две, всъщност три сини карти. Тук ще беше добавена и трета, но аз ще приема само първата а, карта, ако я приемете. Приемате ли? А, господин Фионен, имате думата 30 минути. Съжалявам, съжалявам, мога само Искам да попитам, наистина ли сте толкова наивен, за да мислите, че всички субсидии на държавите членки ще изчезнат, ако бъде премахнат Европейския съюз? няма ли това да доведе до по-високи тарифи, тъй като е факт, е, че две европейски държави, които не са членки на Европейския съюз, е, Швейцария и Норвегия имат по-високи тарифи и по-високи субсидии в е, селскостопанската сфера отговора ви. Разбира се, има много държави, които не са членки на Европейския съюз, не само Швейцария и Норвегия. Но факт е, че ако има селско-стопански субсидии, те се определят много по-добре на национално равнище. И ако се определят на национално равнище, е много по-вероятно, че ще се чуе какъв е интереса на потребителите. Председателя, благодаря господин Фундулис, минута и половина от необвързаните. Благодаря, господин председател. Днес говорим за Световната търговска организация и за това е, как тя би могла, заедно с други организации, да спаси света от бедност. Но е, тот проблема е именно в тези организации, защото те не могат да предложат е, решение. Всички се застъпват за неолиберализъм и този неолиберализъм се определя от международни организации, а всъщност правителствата са единствените, които са под контрола на гражданите. Интернационалните организации е, дават цялата власт на едрия капитал и не могат да защитят народните точно тези организации насърчават либерализацията на пазарите без никакви ограничения. По този начин фалират бедните държави, които нямат никакви средства да се отбраняват не може да бъде скрито истинското лице на процесите. Световната търговска организация се опитва да наложи своето мнение навсякъде в областта на културата, на образованието, като е, институционалните реформи и така нататък. Поради тези причини е, ние сме против е, е, е, концесиите, против е, даването на власт на Световната търговска организация. Най-добре е организацията да се саморазпусне. Господин Штир за две минути. Пабло Салби Видегаен и Берн Лангио на квалитетно приятел. Благодаря, колеги, за доброто предложение за резолюция. Либерализирането на търговията е основна предпоставка за международната търговия. Това може да е шанс за най-слабо развитите страни. Устойчивото развитие е, получи своето място в дневния ред за устойчиво развитие до 2030 година, където са заложени цели за приобщаващо и устойчиво развитие. Конференцията, Министерската конференция ще се проведе за първи път в Африка, тя е много важна за Европейския съюз. Европейския съюз винаги е, е подчертавал важността на многостранната система за търговия, която не изключва двустранните споразумения за да се постигнат на тази министерска конференция поне някои положителни резултати, трябва да признаем, че между най-слабо развитите държави съществуват разлики. Такива разлики има и между бързо развиващите се економики. Също така трябва да обърнем а, внимание на Петата конвенция за изменение на системата за търговия. Трябва да помогнем на държавите да развият своите е, е, капацитети например, с 68 милиарда е, евро, от които да се възползват най-вече най-слабо развитите е, страни. Благодаря. Имате две сини карти. Първата е от господин Рубик, е, Повтарям, че е, ще допускам само един въпрос с синя карта. Господин Скрапини беше втори, така че е, ще трябва да почака. Приемате ли синята карта на господин Рубик? за 30 секунди, господин Рюбик? Благодаря, господин председател. Искам да попитам колегата Штир следното. Търговските облегчения повишават благосъстоянието на слабо развитите страни. Това е ясно за всички, но програмата а, а, трябва да се фокусира върху държавите, а, към които се стичат а, беженци. Конференцията ще се проведе в а, Кения. А, ние трябва трябва обаче да се възползваме от всички е, възможности, с които да накараме хората да останат в страните си. Господин Штир, може да отговорите. Скъпи колега, съгласен съм с вас. Смятам, че това, макар и непряко, е, е казано и в тази резолюция е, трябва да се обърне внимание върху споразумението за улесняване на търговията, за да помогнем на страните да развият е, капацитет за, за търговия, по този начин да помогнат на хората да останат по родните си места. Благодаря ви. Госпожа Родрегас Пилар. Gracias, комисария. Благодаря, господин председателстващ. Благодаря и на вас, госпожо еврокомисар е, искам ясно да заявя, че Европейския съюз трябва да продължи да се ангажира с многостранните отношения и да играе ролята на посредник между различните партньори в различните преговори. Не става дума да се оплакваме, става дума е, всички членове да поискат ратификацията на този документ момент. Стигаме до момента, когато приключваме един твърде дълъг кръг от преговорите Доха и аз не мога да приема. Съгласна съм с госпожа Еврокомисаря, че трябва като партньори да облегчим нещата така че развиващите се страни също да получат своята квота. Необходима ни е и гъвкавост а, по отношение на страните, които се нуждаят от това. И тук ни е необходима Световната търговска организация. Необходимо е наистина ново управление. Председателят благодаря и много моля съобразявайте се с времето. Господин Хенкел, имате една минута. Госпожи и господа, разбира се, би било чудесно, ако кръговете на преговори на СТО е, не, не налагаха да се използват двустранни преговори, всички преговори около ТТИП и какво ли още не щяха да ни бъдат спестени. Но има и нещо друго. Защо глобализацията и свободната търговия са толкова важни? Защото става дума не само за инвестиции, за стоки, за пари, а идеи, ценности. И ние днес издигаме човешките права като глобално предизвикателство и глобален шанс. Демокрацията също се разпространява и света благодарение на глобализацията. Да, ние трябва да бъдем за СТО, за търговията, която носи не само благоденствие, но неизменно ще завърша с това, че търговията и економическите отношения ще молят да, пом- да преодолеем военното противопоставяне. Председателят, благодаря господин Хенкел, син Картон господин е, Арлот Дартмут. Вие вече обаче използвахте правото си на синя карта и дадохте отговор за това. Мисля, че е по-справедливо господин Сани да получи възможност да зададете въпрос. Господин Хенкел, ще чуете ли въпроса на господин е, Сани? Разбирам, че сте съгласен, така че му давам думата. Благодаря, господин председателю. Моя въпрос към колегата е ако на теория е, приемем всички тези двустранни регионални споразумения, смятате ли, че на тази база можем да постигнем глобално споразумение? Аз имам мнение, но искам да чуя вашето. Господин Хенкел, 30 секунди за отговор. А, да, да, ако имаме идеално световно споразумение, можем да си спестим двустранните преговори и договорености, но трябва да кажем, че броят на всички двустранни споразумения е допринесъл повече за световната търговия, отколкото СТО. И все пак, моето мнение е, че Световна търговска организация трябва да постигне успех и тогава вече няма да се нуждаем от такива споразумения. Председателят сега Господа, госпожа Хараснова има думата за дебнете. Всички врати трябва да бъдат отворени пред нашия бизнес, а ключът към тези врати е свободната търговия. Ако искаме силен Европейски съюз, трябва да направим всичко за премахване на бариери в Световната търговска организация и извън нея. Сега трябва да про проведем, да прекараме границата между досегашните преговори и бъдещето. Мисля, че можем да сторим това с СТО, но ако приемем нова стратегия и нова визия за тази институция. Това, което ни е необходимо е следното пър, първо да приключим този кръг по някакъв начин, за да предвижим нещата. Мисля, че Европейския съюз ще продължи да води в тези дискусии. Но нуждаем се от по-сериозен ангажимент от всички членове за постигане на конкретен резултат дори ако това е по-малко от очакваното. Второ, за да поемем ангажимента си към многостранната програма, ние се нуждаем от план, без не да повтаряме до сегашни маниери. Срещата в Найроби трябва да ни помогне да постигнем обективни резултати, но от една страна, но и за да очертаем един път напред пред СТО за в бъдеще. Председателят благодаря. Госпожа Грапини също е, и, иска синя карта за вас. Ще отговорите ли? Е, ще използвате ли синята карта или не, госпожо Грапини? 3, 30 е, е, секунди. Съгласна съм, но искам да попитам, вярвате ли, че СТО трябва да има различна програма за световната търговия, така че когато силни страни се присъединят, към организацията, това да не води до изкривена конкуренция, както сега с Китай. Е, не трябва ли да преразгледаме някои от работните документи на СТО. Не говорим за квоти, говорим за подход. Благодаря, казва председателят. Припомням, спазвайте времето. 30 секунди. Благодаря. Мисля, че се нуждаем от ангажимент не само в Европейския съюз, но и всички членове на СТО, защото е важно да напреднем в глобалната търговия. Не е достатъчно да водим двустранни или регионални преговори. Мисля, че е във всеобщ интерес да имаме глобални, общи правила за търговия. Председателя, благодаря. Госпожа Санчес Калтене, една минута. Благодаря, господин председателю. Кръга Доха е изправен пред много големи предизвикателства и многостранния път не е прост, защото интересите понякога са противоречиви и а, северните големи корпоративни интереси обикновено преобладават, а интереса на юга не е лесен, защото ТПТИ и другите споразумения са допълнителни хегемонии на богатите и а, трябва да отвоим усилията си, за да се опитаме да намерим демократична рамка, в която всички гласове да бъдат представени в международната търговия, която трябва веднъж се винаги да се превърне в инструмент за борба срещу климатичните промени. Това е необходимо необходимо да бъде постигнато. Председателя, благодаря. Госпожа Бегин, една минута. Благодаря, господин председател. Това, което е поставено на карта в Найроби е самата система на многостранния подход, която е, пос постепенно загива а, в резултат на споразумения като ТПТИ. Ако не работи многостранната система, трябва да я а, реформираме, а не да заобикаляме нейните руини. Също така трябва да обърнем гръб на това разграничение между развити и развиващи се страни. Китай и Индия могат да изпратят човек на Луната, въпреки всичко са окачествявани като развиващи се страни. най-бедните е, получават концесиите, които сме им отредили. Тези проблеми най-добре се обсъждат на многостранно равнище се, затова трябва да направим така, че Найроби да бъде успешно начинание. Благодаря, казва председателя госпожа Фисас Агяксела. благодаря, господин председател, госпожо комисар. Искам да поздравя колегите Ланге и Салва за много важната резолюция, която отразява приоритетите на Европейския парламент преди 10 10-та конференция в Найроби. Нека да помним, че създаването на Световната търговска организация беше жалон по пътя към по-интегрирана международна търговия. Един опит за обединяване на развиващите се и новопоявяващите се държави членки, за да могат да, да засилят те търговията си. Европейски съюз трябва винаги да проявява интерес към засилване на многостранния подход допълван с регионални двустранни споразумения. Системата на международната търговия се промени от началото до сега, особено в държавите в преход трябва да се максимизират възможностите, които дава търговията чрез подкрепа на структурна реформа на Световната търговска организация, която да отчита малките средни предприятия, микропредприятията, както иноваторските предприятия, например, в сферата на на възобновяемите източници на енергия. Благодаря, казва председателя господин Мартин, минута и половина. Благодаря, господин председател. Както каза и е, госпожа комисара, не трябва да се изпуска символиката на Ироби. Трябва да видим това а, като една възможност за развитие на кръга Доха и да може да се включат колкото е възможно повече точки в дневния ред на развитието. Би трябвало също така да се подкрепи диференциалното отношение по време на дебатите на министерската среща, за да бъдат насочени те към най-малко развиващите се страни, за да може те да се възползват от развитието на търговията. Трябва също така да приветстваме споразумението за улеснение на търговията. Това изглежда като лесна задача, е, но наистина би било от важно значение. Мисля, че господин Рубик повдигна въпроса. Трябва да настояваме пред държавите членки да поемат определени ангажименти. Държавите членки банки почти не изпълниха преди поетите ангажименти и накрая искам да се възползвам от възможността да благодаря на комисията за позицията, която тя зае в връзка с дерогациите за определени медикаменти в бедните държави. Благодаря, казва председателя господин Валенса. Две минути. Мисля, че резолюцията е съвсем навременна, а, а, особено във връзка с а, свободната търговия. А, подкрепя се структурната реформа на СТО. Тази реформа, надяваме се, че ще допринесе за по-добри и по- отворена, една по-добра, по-отворена, недискриминационна система. Мисля, че промяната е необходима. Мисля, че системата на СТО трябва да бъде променена, да бъде, да отговаря по-добре на реалността, да помогне на малките средни предприятия, на микропредприятията и иновативните новопоявяващи се предприятия. Но мисля, че тя ще отрази и конкретния и интерес на развиващите се и най-малко развитите държави, защото подкрепя създаването на а, дефиниции на това, какво представлява тези държави и това ще реши проблема, например, с Китай в системата на СТО. И на последно място от нея по значение резолюцията е предназначена за подкрепа на устойчиво развитие чрез подкрепата на либерализацията на а, политиката за економическите дружества. Напълно подкрепям резолюцията и смятам, че тя ще бъде полезна за всички държави членки на СТО. Председателя, благодаря. Сега за една минута господин Данти. Благодаря, господин председателстващ, госпожо комисар, уважаеми колеги. Европейския съюз на следващата министерска конференция на СЕТЕЛ ще е, потвърди е, своя е, ангажимент за многостранна търговска система. Европа трябва да насочи всичките си сили за това да постигне такава система. Това е основната цел на европейската търговска политика. Основната цел на Европа се състои състои в това да настоява за многостранна търговска система, която да поставя наравно основа партньорите в глобализацията. Споразумението, сключено от СТО, предвижда а, принцип на а, сближаване между най-слабо развитите страни, така че те да могат да намерят собствени пътища на развитие. В Найроби ще бъде определена нова стратегия, която да засили многостранния подход. Думата сега а, а, е, има за два минути господин Фялнер. Благодаря, господин председател. Свободната търговия е, е нашия основен инструмент за борба с бедността е, и за постигане на развитие. За това тя е толкова важна. Е, но вече толкова години работим кръга Доха без да напредваме. Нероби е необходимо да постигнем напредък. Ще посоча три причини, поради които напредъкът точно в този момент е много важен. Защо, не вече защото времената са несигурни. Това първо. Второ, сега повече от всякога са ни необходими глобални правила, глобални мита, за да се отървем от хаоса на различните митнически системи. А, тъй като човек много трудно може да прозре цялата тази система. Търговията не бива да бъде скъпа, сложна и непрозрачна. И на трето място в този момент е особено важно доверието в Световната търговска организация. То е заложено на карта. Това е организация, която не трябва да решава конфликти, а да работи за търговията. И както каза комисаря, аз също не съм толкова голям оптимист за това, че кръга може да, на преговори може да бъде затворен, но би могло да се постигне напредък в определени сектори, например за по-екологични продукти. Мисля, че тук Европейската комисия може да направи много, за да се премахнат митата върху екологичните продукти. Синя карта от господин Ферейра. Приемате ли, господин Фелнер? Господин Фелнер, имате синя карта. Госпожо, господин Ферейра, имате думата. Благодаря, господин председател. Господин Фялнер пледира за свободния пазар и съб... Ако но развитието няма да бъде автоматично. Повечето развиващите страни, повечето страни от АКТБ а, не желаят това. Защо след като системата е толкова страхотна, те не са във възторг? Винаги индустриалните държави, винаги развитите държави смятат, че идеята е добра. Да, идеята е добра, но за тях Господин Фелнер, имате 30 секунди да отговорите. Аз а, а, съм съгласен с вас, но повечето а, а, развиващи се страни а, подписват споразумение за свободна търговия с Европейския съюз. А, така че аз съм убеден, че ако имаме свободна търговия и в резултат на свободната търговия, броят на бедните по света намалява. Свободната търговия е единствения начин, по който това може да се постигне. Друг инструмент няма. За една минута госпожа Моска. Благодаря, господин председател, благодаря, госпожо комисар, благодаря и на докладчика, защото тази резолюция показва реалистично и силно, че е, можем да упражним натиск в, в глобален мащаб. Несигурността, с която е свързана глобализацията, е, а, не е единствената страна на глобализацията. Глобализацията може да има и положителна страна, например, ако се насърчи многостранната система за търговия, почиваща на общи правила и съобразяваща се с особеностите на най-слабо развитите страни, взимаща предвид социалните, екологичните проблеми и така нататък. Система, в. Е, е, в която да се засилят позицията на Световната търговска организация. Председателя, благодаря за две години, е, за две минути, господин Вента. Господин председател, госпожо комисар, Десетата министерска конференция на СТО ще бъде проведена за първи път в историята в Африка. Това още веднъж ще подчертае връзката между търговията и а, развитието. И точно това трябва да остане в фокуса на нашите преговори, тъй като две трети от членовете на Световната търговска организация са всъщност развиващи се държави. Нашата Успешният край на преговорите в Доха а, би могъл а, да а, увеличи а, а, много брутния вътрешния, вътрешен продукт на развиващите се и най-слабо развитите страни. И това ще помогне а, в борбата с бедността в тези държави. В този кръг а, а, на преговорите най-развитите държави трябва да поемат по-голяма отговорност и да покажат, че те са готови да поемат тази отговорност и се съобразяват с нуждите на слабо развитите държави. трябва да се обърне внимание и на селското стопанство, митническите е, е, търви за селско-стопански е, продукти, защото това ще помогне на хората в техния ежедневен живот. Господин Дасилва Перера. Господин председателстващ, госпожо еврокомисар, по-малко от месец остава до, 10, до 10-та среща на ниво министрия на е, подготовката е крайно неудовлетворителна. Тя не сочи, че ще имаме успех в Найроби. В една програма за двустранно и регионално сътрудничество да, да залагаме, за да подменим многостранната програма за действие. Не знам, става дума все пак за многостранно споразумение. Трябва да изграждаме съюзи, силни съюзи, за да да постигнем по-справедливо и устойчиво развитие защото е, само такова развитие ще тласне търговията във вярна посока. Нека комисията сериозно си помисли какво трябва да направим до Найроби за постигане на тези важни съюзи до тази важна конференция. Председателят благодаря много. С това изчерпахме списъка на заявените изказвания. Сега изказвания от залата. Имаме 8 заявки, е, искания за думата ще дам думата по на един представител от политическа група, господин Рюбих. Благодаря, господин председателю. Дебатът е насъщен и належащ. Живеем в дигиталната епоха, светът става все по-малък, а ние водим преговори като в началото на преговорите до, от кръга Доха. Нещата се променят. Трябва да по подпомогнем малките и средни предприятия, да подпомогнем микропредприятията, регионите с голяма бедност, да се борим с бедността, с корупцията, защото на много места администрацията пречи на търговията по този начин. Мисля, че е важно да се погрижим хората да, да бъдат нахранени. Е, можем да е, снабдим с храна всички тези хора. Aid for Trade и земеделие представляват неделим пакет и са необходими. Благодаря, казва председателят. Господин Капуто има думата за една минута. Благодаря, господин председателю. Подготовката за преговорите Доха говори за дисбаланс между участниците. Ние се нуждаем от развитие, от друга страна подпомагане на развиващите се страни за постигане на нормален жизнен стандарт. Това са две реалности, различни и крехки. И все пак ние трябва да се погрижим, защото кръгът Доха да даде нови шансове за търговия много е важно да действаме на многопластово ниво. Три, нуждаем се от ясен път, по който да вървим съгласно член 20 от протокола от Маракеш става ясно, че това не може, не, нещата не са свързани само с търговия. Говорим за земеделие, за развитие на селските райони, устойчиво развитие, екология. А всичко това трябва да постигнем. Благодаря. Благодаря, господин председател преговорите в Доха трябва да разрешат, да създадат условия за повече растеж за коректна търговия и нови възможности. Но на практика се осъществява истинска и чиста свободна търговия. Това означава по-малко заетост и щети за земеделието. Страдаме от липса на е, демокрация, а преговорите не ни помагат. Нуждаем се от справедливи правила, в духа на социалната справедливост. Всяка държава трябва да може да запази своята сувер... своя суверенитет, особено обществения сектор така че трябва да сложим край на всякакви спекулативни сделки. Благодаря и аз благодаря. Благодаря, господин председателю, госпожо еврокомисар честната търговия трябва да бъде инструмент за растеж и раз за подпомагане на бедните хора. Не е ли по-добре да не подпомогнем търговията, вместо да предоставяме хуманитарна помощ? Това е въпроса. Не да помагаме на економиките, а да ги подпомогнем, за да могат да се възстановят. М- така да се каже, да не им даваме рибата, а въдицата, с която да я хванат. Трябва да им помогнем на тези страни да могат да се прехранят. По този начин ще подпомогнем глобалната търговия и ще си помогнем сами. В противен случай ние не можем да нахраним 10 милиарда души в света. Благодаря, казва председателя. Следващия оратор. Благодаря, е, господин председателю, госпожо еврокомисар. Наясно сме, че успехът от Бали и на СТО винаги е в ущърп на най-слабите и най-бедните държави. И то не само страни, но и конкретните фермери. Такава е и реалността. Колкото повече международна търговия имаме, колкото по-либерализирана е тя, толкова по-бедни стават хората в определени региони на света. Канкун е, ясно е, ни, ни припомни е, съдбата на такива фермери. Им ще припомня самоубилия се в знак на протест фермер. Това е истинска трагедия за бедните фермери и земеделци в света. На това трябва да се сложи край. Има предложения за реформи, но разрушаването на жизнената среда на толкова много земеделци е много сериозен удар за Европейския съюз и света. С това приключваме изказванията от е, залата. А сега госпожа Малмстрем. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Благодаря ви за дебата. Благодаря на двамата докладчици, на господин Ланге. Е, е, и а, е, благодаря ви за резолюцията, благодаря за всичко. А, както повече от вас, Естествено, ние в комисията сме ангажирани с многостранната система и бихме направили всичко, за да може да се съживим Световната търговска организация, да въведем международни правила за 161 членове. Трябва да освободим енергия за това за бъдеще, но първо трябва да постигнем успех в а, а, а, следващата конференция в Найроби. Това се нарича кръг пак за развитие на Доха. Държавите от азиатско Тихоокеански регион също така трябва да работят, за да постигнем целите си, така че най-бедните държави да се възползват от това споразумение. Именно за това сме внесли предложения за субсидиите е, в селско-стопанския сектор, разглеждаме проблеми свързани с развитието, правилата за происход, е, памука, повишаването на прозрачността на системите и така нататък. Всичко това не е лесно. Има много различни гласове, които се чуват е, в процеса. Именно за това работим много усилено в Женева Искам да кажа на колегите, които си отидоха от ЮКИП, 28 държави говорят в един глас, както ние правим в Световната търговска организация, но това не е достатъчно, защото държавите са 161. Е, има различни становища за това до каква степен е реформирана общата селско-стопанска политика, но ние сме в Европейския съюз най-големия вносител на храна от третия свят. Именно за това искаме да постигнем мерките във връзка с Бразилия, за които говорихме. Трябва да направим така, че да се постигне резултат, който на този етап не е сигурен. Ще направим всичко, дори в последния момент в Найроби. Да, господин Фелнер, аз се надявам, че ще може да се а, включи също така и споразумението за улесняване на търговията, но също така и за зелените стоки. Но това може би а, ще стане и на следващия а, етап. Е, очаквам да се срещна с делегациите от Европейския съюз. След коледа ще обсъдим резултатите. Ако не успеем, това няма да бъде поради е, е, участието на Европейския съюз. Благодаря, казва председателя, благодаря. Получих проекто резолюцията, край на дебата. Ще се гласува в четвъртък, 25 ноември. Good evening, colleagues. Um...